Сити. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, когато се срещнахме за пръв път, господин председател, вие ми казахте, че устойчивата транспортна система е от огромно значение за вас. Вие също така споменахте своето желание, е, своята надежда, че е, завеса ще падне някой ден. Разбрах още тогава, че ние имахме имаме обща история. Ние всички живеехме, вие и аз, отвъд е, Железната завета. завеса. Вие в Берлин, аз в е, Братислава. Младите днес не могат да си представят какво е Железната завеса, защото Европа претърпя през последните 25 години исторически поврат. Европа се разви и това развитие е особено видимо в областта на транспорта. За това това ще бъде мой приоритет. Мой приоритет ще бъде осъществяването на трансевропейските е, транспортни мрежи. Аз също съм бил кандидат за евродепутат, аз също съм избран, аз съм се срещал с много избиратели и знам какво ги вълнува най-много европейските граждани многократно ми, казвах, ми казаха, че се нуждаят от е, работеща транспортна инфраструктура. Европейския парламент е, умножи по три е, средствата за трансевропейските коридори. Мисля, че това е най-доброто постижение и най-доброто доказателство, че ние се вслушваме в желанията и нуждите на нашите граждани. Европа заслужава транспортна система от а, световна класа. С една дума, Европа заслужава едно, един устойчив гръбначен стълб на

обществото. Економическия растеж, създаването на достойни, устойчиви работни места е приоритет номер едно на комисията Юнкер и с нашите съвместни условия можем да постигнем тези цели. Очаквам с нетърпение да работя с, с вас, да допринеса за изпълнението ангажимента на председателя Юнкер, създаване на инвестиционен пакет от 300 милиарда евро, които да се използват по много ефективен начин. За това обаче са необходими добри проекти, много добро сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, добри професионални отношения с частния сектор, за да можем да извадим Европа от кризата и да създадеме една първокласна инфраструктура достойна за Европа от 21 век. Целта е обаче не да подготвим Европа за необходимото днес, а за това, което ще бъде необходимо след 10, 20, 30 години. Това означава, че трябва да разгърнем интелигентна транспортна система, интелигентни транспортни системи, които да бъдат интегрирани, интегрирани мрежи, които да се основават на технологии, спътниковите и цифровите технологии. За да могат гражданите да си служат с, тези, с тази логистика, просто натискайки едно копче на смартфона си. 70% от европейците живеят в градовете и зависят от транспорта, независимо дали ходят пеша или се возят на автобус или карат а, велосипед. Така че а, създаването на една иновативна система ще допринесе за улесняване на техния живот и ще създаде същевременно устойчивост за 11 милиона работещи в сектора. Но какво можем да направим? Как, откъде трябва да започнем, за да постигнем това? Спомена, споменах европейските, транс, трансевропейските транспортни мрежи. Е, ще работя по всички коридори, ще се опитам да е, премахна всички пречки и е, ще, ще прилагам правилото използваш или губиш, за да мотивирам държавите членки. А смятам също така да вдъхна нов живот на законодателните предложения, които в момента се обсъждат на четвъртият железопътен пакет или единното европейско небе. Знам обаче, че тези е, области имат и е, важни социални аспекти и будат много загриженост. Аз смятам, че тези проблеми могат да бъдат решени в тесен диалог с социалните партньори, защото в никакъв случай не можем да пренебрегнем социалните стандарти и постижения. Не можем обаче да имаме модерна транспортна индустрия без висока защита, високо ниво на защита на правата на пътниците. Дами и господа, един от Единното европейско транспортно пространство трябва да включва всички видове транспорт. Железопътният транспорт е фрагментиран и трябва да бъде консолидиран с използването на системи като РТ, ERTMS трябва да е, се допитаме до Европейската железопътна агенция, за да ни помогне да обединиме 26 000 правила в едно модерно законодателство, защото по, по този начин ще предоставиме висококачествени и ефективни услуги на гражданите, като същевременно е, запазиме е, добри условия за функционирането на нашите производители. Е, в крайно време е да създадеме единното европейско небе и да създадем необходимите условия за нашите самолети да, е, да използват най-краткия маршрут, а не да взимат най-дългия път и да са е, емитори на емисии СО2. Така че аз мятам, че заедно че ако успееме да приложиме всички тези е, мерки нашата индустрия ще бъде безопасна и сигурна. Европа е най-големия европейски е, търговски блок, но нека не забравяме, че 75% от нашите е, износи и нашия износ и внос минава през нашите пристанища. Затова този сектор трябва да бъде изцяло интегриран в цялостното европейско единно интегрирано интермодално пространство. Това означава, че Европейската морска транспортна система трябва да бъде една действително, едно действително свободно пространство, което да не бъде възпрепятствано от някакви а, материални или други пречки. Необходимо е също така да работим в тясно сътрудничество с международните организации. Трябва също така да обърнем повече внимание на вътрешните води, защото те могат да дадат някои решения в борбата срещу замърсяването и задръстването на пътищата, но обикновено речния флот е устарял, а реки като Дунав се използват на не повече от 15% от капацитета си. Дами и господа, бих искал да приключа този тур на а, сектора чрез, шос, с шосейния транспорт. 72% от европейските граждани пътуват с автобуси. Същото въжи за 45% от фракта. Не можем вече да си позволиме всеки четвърти камион да пътува празен по европейските магистрали. Затова е, трябва да прилагаме ин, по интелигентен и ефикасен начин принципа е, замърсителя е, плаща. Трябва също така да видим по какъв начин да използваме ефективно и правилно правилата, свързани с каботажа. Аз Считам, че трябва да развиваме новите технологии по време на моя мандат за решаване на проблемите, свързани с емисиите от CO2. Също така трябва да се вземат мерки за намаляване на пътно-транспортните происшествия по европейските пътища. 26 000 души загиват всяка година по пътищата на Европа защото не може да има компромис с безопасността и сигурността, за да може Европа да продължи да бъде най-безопасната транспорт, най-безопасно транспортно пространство в Европа. Ако искаме обаче да постигнем всички тези цели, трябва да приемеме една регулаторна рамка, която ще позволи разгръщането на новите технологии. Е, радвам се, че транспорта и космическото пространство са включени в едно. По този начин космическото пространство се доближава до гражданите, още повече, че следващите години ще бъдат от огромно значение за развитието на този сектор. Целта е да създадем необходимите условия, защото Галилео и Коперник да могат да позволят използване на услуги от страна на гражданите. Затова е необходимо да пуснем в орбита повече от 30 спътника през следващите 5 години ние имаме възможност да насърчим конкурентоспособността, да а, развием иновациите и да създадем висококачествени работни места. Защото в крайна сметка а, пространството трябва да бъде, космическото пространство трябва да бъде в услуга на гражданите. Независимо дали говорят а, по телефона, е, консултират метеорологическия бюлетин или търсят най-близкия ресторант, докато се возят. Всичко това зависи от е, разгръщането на навигационно-спътниковите системи в Европа. Разбира се, е, в тези в в тази област също има проблеми и инцидента, с който се сблъскахме при пускането на Галилео, не трябва да ни спира по пътя. Напротив, трябва да извлечеме полуки, да стъпим отново на краката си и да консолидираме е, спътниковите програми. Дами и господа, транспорта е гръбнака на модерното общество. Транспортната индустрия и логистиката в Европа са примери за иновативен дух. Ако вие ме утвърдите като комисар, аз ще работя с всички вас за да може Европа да разполага с унези инструменти, които да са достойни за бъдещето, за 21 век, които да насърчат растежа,